е, че има различни мнения, има и една позиция, към която се придържа мнозинството от колегите. Благодаря ви много и се надявам за едно безпрепятствено продължаване на процедурата по подобряване на бюджета. Благодаря. С това приключихме дискусията по бюджета. Докладът на господин Манка ще се гласува утре, а докладът на госпожа на господин Манка днес. Сега продължаваме с разисквани по Европейския фонд за беженци, Шенгенската информационна система. Докладчици са господин Карлос Коелю и Руи Тарварес. Също така ще чуем и доклад за миграция от Шенгенската информационна система 1 към Шенгенската информационна система от второ поколение. Ще започнем с дискусия по Шенгенската информационна система и ще е, започнем с е, господин Коелю за 4 минути. Много добре го казахте, госпожо. Сеньора комисария, caras и caros колегаш. Gostaria de começar por recordar que este Parlamento... Уважаеми колеги, дами и господа, бих искал в самото начало да ви припомня, че нашият парламент вече е обсъждал закъсняването на тази програма. През 2009 година беше приета една резолюция за системата 61 и системата по визите. Ние изразихме тогава нашето безпокойство по отношение на това закъсняване на започване на работа. Поискахме по-голяма прозрачност, що се отнася до изпълнението на ШИС-2. Всичко това трябваше да се случи през 2007, а сега сме 2010 година. Нямаме никакви гаранции кога ще завърши този проект. Имайки предвид пакетът, който разискваме, има четири въпроса. Кога ще се случи всъщност тази миграция? Ще трябва ли да има оценка, за да се види дали Системата отговаря на изискванията на правните инструменти и когато това стане, ще може ли да има такава миграция от 61 към 62? Изпитванията показват, че срещаме много трудности. Поради тази причина съветът реши да проведе още изпитвания през 2009 година. През януари 2010 също бяха направени такива, защото не всички изисквания а, бяха изпълнени. Та, да, системата не изглежда стабилна и това забелязахме и през април, и през март. Изискванията, отново казвам, не са изпълнени и времето за отговор не може да се спази. Поради тази причина не е ясно дали последващите изпитвания ще бъдат положителни. Според мен, преди е, да пуснем системата, всичко, цялата функционалност на системата трябва да бъде активна. Глобалното изпитване по член 55 на договора също би трябвало да бъде гарантирано. Трябва да гарантираме цялостната сигурност на системата. Защо е спешна тази инициатива? Смятаме, че изискванията за миграция не са изпълнени. Мандатът, който бе предоставен на комисията по 6.2, 2 приключва през юни тази година. Така че трябва да се направи промяна в клаузите и квотите, които бяха прияти през 2008 година. Още един въпрос. Има една клауза за обратно действие, която бе записана в комисията за удължаване на сроковете, но смятаме, че нейното действие трябва да продължи до декември 2011 година. Всичко това, разбира се, се задължи на това просрочване а, на работата. Смятам, че трябва да използваме най-добрите технологии. А, за това са ни необходими наистина реалистични срокове. Освен това, трябва да имаме и съвет за цялостно управление на програмата. Ако а, преди съществуваше такъв съвет за цялостно управление на програмата, нямаше да имаме такива проблеми. Смятам, освен това, че Европейския парламент а, трябва да извърши контрол върху миграцията. Нещата не са свързани само с правни основания, а с това, че трябва да се гарантира надзор на действията, одобрявани от Европейския съюз. Господин Алваро и аз поискахме госпожа Латфърд и госпожа Майер да излязат с необходимите предложения. Благодаря. Проблем de транспорт, lié à un certain volcan. Сега господин... Следващият оратор не е тук. Ще му дам думата, когато дойде, но сега ще е, дам възможност да господин Алваро да се изкаже от името на бюджетната комисия. Благодаря, госпожо председател. 6 е една много дълга история, свързана с изпитвания, предложения отново изпитвания. Всички те ни костваха 90 милиона евро, които бяха пропилени. Разбира се, всяка дума и всяко усилие от страна на колегата Коелю, аз ги подкрепям изцяло. Ние имаме общ интерес от това ШИС 2 да действа и да функционира. Но трябва и да признаем, когато в един етап от развитието на тази система тя не функционира. Проекта може би трябва да бъде прекратен и да подкрепи подкрепим комисаря в неговите усилия. Сумите, предвидени за 6.2, могат да бъдат сложени в резерв и да се състави план Б. И трябва и да признаем, че това, което искахме да постигнем, не успяхме да го постигнем. Сега давам думата на комисаря госпожа Малстрам. Благодаря. Ще започна с СИС или пък на госпожа Оварес. Госпожи и господа депутати, господин Коелио Варо, благодаря ви за изказванията и за конструктивното ви сътрудничество по този много сложен въпрос, който наследи. Че е сложен, сложен е, но аз а, е, а, е, съм твърдо решена да работя с вас, за да приключи а, е, с този проект. Съветът потвърди, че основните изпитвания са успешни и по-нататъчното развитие трябва да продължи въз основа на предложените технически решения. Три са основните елементи на които трябва да почиват промените. Първо, първоначалната дата за изтичане 13 юни е нереалистична и ще бъде променена. Проектът СИС-2 следователно ще продължи в съответствие с техническите изисквания. Сега е договорен нов срок с експертите. Докладчикът настоява за конкретни сроки за развитие на СИС-2. Комисията не е в състояние да приеме това предложение. Експертите на комисията, всички държави членки, в момента приемат изискванията и графикът. Когато това стане, комисията ще направи предложения на следващия съвет на министри по правосъдие и по вътрешни работи, правосъдие. Второ, съвета за цялостно управление на програмата вече се оказа много добър инструмент за сътрудничество и анализ между комисията и държавите членки. Ще се усъвършенства състава и функциите на този съвет. Органът е експертен и не е уместно в него да влизат представители на парламента. Работата по 6.2 ще промени, ще продължи в сътрудничество с парламента, но трябва да се прави разграничение между експертна дейност и политически аспект. Ще се предоставя обаче пълна информация на парламентаристите. Трето, необходимата правна гъвкавост е, за альтернативно техническо решение е предвидено и всички ние сме съгласни с основанията за това. Що се отнася до бюджетните аспекти, е, комисията споделя идеята, че трябва да се използват ефективно средства на дънокоплаците. Е, докладът изисква да се предвиждат средства за 62 в бюджетния резерв. Това е свързано с дискусията с бюджетния орган. От гледна точка на бюджетното изпълнение бих помолила господин Алваро да е, се предвиди процедура за деблокиране, която да е ясна в случай, когато тези средства са ни необходими. Искам да благодаря на комисията по граждански права и, и също така а, с господин Алваро. И сега, много съжалявам, че господин Таварес не е тук. Имахме възможност да говорим с него по този много важен въпрос за Европейската програма за презаселване. Както знаете, голям брой бежанци са в Азия, Африка и Близкия изток. Много от тези бежанци са в неразрешима ситуация, не могат да се върнат в страната по происход, нито пък могат да се интегрират местно в страната по първи е, приют, тъй като много от тези страни са жертви на конфликт и бедност. За, те, за тази група преселването е единственото решение. Чрез презаселването държавите членки на Европейски съюз могат да покажат конкретна солидарност с тези а, е, често а, е, претоварени страни, в които идват бежанците. Днес презаселването се осъществява, но няма структурна координация на ниво Европейски съюз. Комисията смята, че Европейски съюз може да играе по-активна роля, като укрепи ролята на Европейски съюз на глобално ниво и проявява солидарност с най-засегнатите. Предложението, внесено през септември 2009 година, има предвид да отрази тази ситуация. Доволни сме от положителния отговор на парламента и съвета. И искам да благодаря на господин Таварес за неговата дейност и за постигнатия консенсус. Целта на предложението е Европейския съюз в сътрудничество в ВКБОН да осъществи презаселването възоснова на стратегии, като обединява националните квоти. По този начин се решават проблемите с някои от най-тежките конфликти. Всяка държава членка сама ще реши колко а, души ще позволи да се презаселят на нейна територия. Също така ще се осъществява и обмен. мен. Европейския съюз ще може да реагира по-добре на новите предизвикателства и ще позволи по-ефективно използване на Фонда за беженци на Европейския съюз. Програмата ще позволи да се работи по по-координиран начин между националните администрации и организациите на гражданското общество. Споделям идеята на докладчика да създаде специално звено в Малта. Съвместната програма за презаселване е основен елемент. След 2007 година пет държави членки, освен онези, които вече работят по програмите, решиха да започнат национални програми за презаселване. Няколко други държави членки са презаселили иракски беженци възоснова на споразумение постигнато през 2008 година. Тази тенденция трябва да се запази изказваме съжаление, че има различия по въпроси на процедурата и те пречат на бързо приемане на предложението много е важно от политическа гледна точка това предложение да се приеме. Решението на комисията за годишни приоритети за презаселване е свързана с изпълнението като част от управлението на Европейския фонд за беженците. В съответствие с процедурата за делегирани актове, ние се притесняваме от трудно, от забавене в процедурата. Това е първата стъпка към общия подход – в, и прегледът на опит. Разбира се, ще се направи преглед на опита и също така се предвиждат и по-амбициозни действия в светлината на Стокомската програма. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще дам думата от, на докладчиците от името на групите. Сега господин Папа Николао има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа комисаря за подадената информация. Господин Таварес не е тук, за съжаление, но независимо от това ще му благодаря за сътрудничеството до този момент. Освен това, бих искал да кажа, че нашата група е изключително удовлетворена от цялата програма за презаселване. Уважаеми дами и господа евродепутати, ние говорим за една нова интегрирана политика за управление на беженците. Това е изключително важно. Инструментите за финансиране представляват всъщност нашият Европейски фонд за беженците. И този фонд като че ли до сега не бе използван достатъчно ефективно. Необходими са повече действия в тази сфера. До момента като че ли ние не реагираме адекватно на нуждата от заселване на бежанци. Държавите участват в такива схеми за презаселване до момента адхок и то те не са много. Говоря за страните членки на Европейския съюз. През 2009 имаме 6800 беженци, които са стигнали до Европа посредством тази схема. Това са 8% от всички бежанци. Трябва да координираме по-добре тези си усилия. С доклада и с консултациите си би трябвало да дадем достатъчно стимули на държавите членки, за да може да се приеме една добре изчистена схема. Защитата на правата на човека и солидарността с трети страни са приоритет на Европейския съюз. Не бива да забравяме обаче, че една друга причина, поради която всички държави членки би трябвало да са част от тази схема, е, че посредством тази програма бихме могли да предоставим едно послание на всички нуждаещи се, а то е да избират законови мерки за извинете, законов достъп до територията на Европейския съюз. По този начин бихме могли да се справим с незаконната миграция посредством тези схеми за презаселване. Те ще дадат възможност на бежанците да не търсят нелегални пътища, а да се интегрират по законов път. И накрая, по отношение на вътрешното презаселване – сега ще чакаме едно предложение на Европейската комисия, една инициатива от страна на комисията. Дъблин 2 е, вече работи в някои страни и от фонда за беженци имаме нужда от програми за презаселване. Господин Масип Далго. Минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Малстрем. Искам да поздравя господин Таварес за добре свършената от него работа. Искам се присъединя и към духа на този доклад. Всички общини в Европа трябва да положат усилия. В момента ние се намираме в ситуация на криза. Тази криза е свързана и с бежанците. Имаше загуба на колективна памет Имаше и криза, която доведе до увеличаване на потока от беженци. Дори нашите правителства носят отговорност за това. Госпожа комисарят каза, че трябва да сме по-ангажирани. Трябва делегация от страна на Европейския парламент да посети Ирак и да се погрижи за нуждите на беженците от този регион по отношение на законодателните актове. не трябва да се подаваме изцяло на критиката, която може да унищожи нашата работа. Трябва да ам, постигнем единодушие. Следващият оратор. Благодаря. Уважаеми колеги, трябва повече държави членки да бъдат убедени и от полза на тази програма е да се включат в нея. Трябва да се разяснат и положителните аспекти, тези, които се включиха бяха убедени в ползите и казаха, че ще продължат да участват в тази програма. Хората, разбира се, сами нямат възможност и физическата възможност да дойдат в Европейския съюз. Това са жени, това са малки деца, възрастни хора, които имат нужда от нашата подкрепа. В бъдеще по-голяма част от средствата, предвидени в фонда за беженците, трябва да бъде предоставена. Средствата, изплащани от държавите членки, не трябва да потъват някъде в бюджета, а трябва да се използват за изграждането на една устойчива структура. Трябва а, тези средства да бъдат пренасочени към отделните общини и градове за изграждането на детски градини, за изграждането на социални жилища. И градовете и общините трябва да бъдат включени като партньори в тази дискусия. Общините на място трябва да вземат преди тези аспекти при изготвянето на своите планове и дейности. Аз Смятам и трябва ясно да бъде заявено, че гражданите трябва да бъдат включени, трябва да бъдат обвързани, трябва да бъдат убедени в ползите от а, тази програма за презаселване. Трябва да се види по какъв начин а, действа съответната община, съответния регион на място така че ам, тази програма за презаселване да се окаже едно добро решение и да доведе до интеграция, интегриране на тези хора. Уважаеми колеги, каза председателя, имахме технически проблем а, и вие се възползвахте от това, удължихте времето изказване, но все пак ме разбрахте. Госпожа Флотре за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз много се радвам, че господин Таварес вече дойде. Аз мисля, че работата, която доведе до консенсус за използването на Европейския фонд за беженците, за да стимулира държавите членки, е положителна дейност и госпожа Малстрём способства за нейното развитие. Мисля, че би трябвало да обърнем внимание на значението на фонда. Не бива, ако ние, ако ние посветим всички фондове на бежанците, десетки а, хиляди бежанци ще могат да бъдат прияти в Европа. Това е много, много различно от е, искането на Века Беон. Много има голям брой лица с конкретни потребности, лица, които са уязвиви и те не могат да се върнат в страната по происход. Ето защо тъй като във Франция имаме опит, ние трябва да работим с е, медиите и не бива да се, допускат, да се допуска стария опит. Франция беше критикувана от органи на ООН за това, че връща в страната по происход лица, които рискуват да бъдат подложени на унизително и на човешко отношение. Благодаря, госпожа Вержия. Има думата за, от името на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Искам да се изкажа по Шенгенската информационна система. Ние днес разглеждаме нормативната база, която регламентира преминаването към ново поколение. Изпитванията все още не са приключили, независимо от това и независимо от съпротивата на някои държави, членки като Франция, Германия и Австрия. Комисията продължава със своите усилия в рамките на групата на Обединената левица. ние не сме съгласни с, с въпроса, свързан с а, рисковете за защитата на данните. Мисля, че не живеем в момент, в момент, в който опасностите от мерките за сигурност стават все по-очевидни. Ние трябва да приемем мерки за защита на личните данни, особено за гражданите, независимо от това кои са те. Също така ни трябва миним, минимален ангажимент по отношение на тази сигурност. Гос... Групата на Обединената левица няма да не за това преминаване. Благодаря. Господин Батън, Европа за свобода и демокрация, минута и половина. Великобритания не се присъедини към Шенген, така че това предложение не би трябвало да е приложимо към Обединеното кралство. Старото правителство на лейбаристите не искаше да участва, а новото коалиционно правителство би трябвало да спази това изискване. Смятам, че такава една система само ще призове различни беженци, истински или не, да дойдат <clears throat> в Европа. Ами ако Турция се присъедини към нас, не 72 милиона турци ще имат автоматичен достъп до нашите страни и Великобритания. Представете си бежанците от Иран и Ирак, които могат да влязат в Турция и оттам да търсят презаселване в Европа. Великобритания не иска да се присъединява към тази схема, но като гледам как се справя нашето правителство, не зная точно докъде ще стигнем. Консервативната партия се счита за еврос скептична, а другата партия, либерал-демократите, не са. Господин Камерън в момента се занимава с тези въпроси. Това, за това говорих вчера тук. Увеличаването на евродепутатите означава и нова ратификация на Лисабонския договор. Господин е, Кемерън може реши да не го прави или пък е, да махне своята гаранция и в крайна сметка да даде възможност за референдум на британските граждани. Това не им бе предоставено. Благодаря, казва председателката. Давам думата на следващия оратор. Докладчика, господин Таварес, 4 минути. Благодаря. Както знаете, има беженци, които не могат да се върнат в родната си страна, защото нямат такава възможност. Те не могат да работят и в е, Европейския съюз. Но не мисля, че има чак толкова много беженци. 200 хиляди годишно. Това са беженци, които нямат възможност да започнат нов живот в трети страни и други, които успяват да решават а, своите е, а, проблеми, защото има и други страни по света, като САЩ, Канада, Бразилия, Чили и така нататък. Съветът по време на шведското председателство каза, че трябва да се увеличи броят на беженците, които могат да бъдат презаселени в Европейския съюз. Европейската комисия в резултат на това направи едно преразглеждане на отделни разпоредби, за да даде възможност да има една по-ясна, по-силна политика за презаселване на беженците в Европейския съюз. От името на Комисията по граждански свободи аз всъщност излизам с два доклада. Един е свързан с една и... инициатива, свързана с съвместното решение. Там предлагаме четири е, изменения, свързани и с същността и с процедурата. Първото е свързано е, с е, това, че регионалните приоритети е, получават по-голям фокус, а след това и хуманитарните такива. Бихме искали тези приоритети да се запазят, разбира се, но да се даде и някаква възможност за автономност, т.е. да има възможност за намеса по отношение на беженците. Това ще ни даде възможност да бъдем активни в някои региони по света, за да изградим отношение на доверие с определени държави. Искаме също така държавите членки да се чувстват свободни, за да могат да избират онези граждани, които според тях заслужават такъв статут. Например, жертви на изтезания, жени, обекти на сексуален турмоз, които наистина имат нужда. Или пък по здравни причини трябва да бъдат настанени там. Втората причина наричам модулиране. Това означава, че всяка една държава членка, която се занимава с презаселване по настоящем, би трябвало да работи по свой собствен метод, който да отговаря на нейните изисквания, а не всички да правим едно и също. Например, първата година може да се увеличи сумата, след това тя да намалява година след година. Тези суми, които са увеличени а, първата година, биха могли да бъдат използвани за различни програми за устойчиво презаселване. След това има и процедурни изменения. Комисията ще има възможност да а, използва една определена процедура за спешни случаи, когато в света възникне някаква криза и ние искаме да реагираме своевременно на тази криза и да привлечем беженци. Хуманитарните кризи възникват неочаквано. И за това а, такива планове са много важни. Госпожо комисар, Трябва да можем да реагираме много бързо в момента, когато възникват такива кризи. Няма да имаме време за реакция, като използваме делегираните актове, консултациите с различните комисии, комитети и така нататък. защото знаете, че в парламента може да има разнобой в становищата и за това от друга страна консултациите са важни. Никой не е против делегираните актове, така заяви и комисията. И не бива да се препъваме в бюрократични препятствия. Трябва да направим така, че бюрократични препятствия да няма – Европейската комисия като а, един от основните пазители на учредителните договори би трябвало да направи така, че пречките не съществуват. Броят на беженците трябва да се увеличи. Следващият оратор за две минути. Та ресетилмент или етитва? Програмата за презаселване, предложена на нашето внимание, ни е необходима. Очудвам се обаче от това, че тази програма не е съществувала на европейско ниво. Има страни, които могат да служат за пример за нас, като Съединените щати, например. Те имат много добра програма за презаселване. Има какво да научим от нея. Тези програми са очевидно много важни, защото показват, че Европейският съюз е готов да покаже своето хуманно лице. Е, има обаче и, друг, и друга причина. По този начин ще намалим натиска върху незаконните мигранти, в това число тези, които имат нужда от защита и затова идват в Европейския съюз. Ето защо програмата за презаселване, която а, предлагаме, може да помогне на лица да напуснат Либия. Тези лица ще имат по-малко по-малко причина да прекусят Средземно море с риск за живота си. Следователно, ние им помагаме, но заедно с това ние помагаме страните в Европейския съюз, които в момента са изложени на този несъразмерен товар. С тази програма ще се помогне на страни в Европейския съюз, които са които трябва, които са изправени през тази несъразмерна тежест. Трябва ни програма, която да е, регулира проблемите. В е, момента има пилотен проект е, за Малта, но смятам, че този проект трябва да се разшири и да обхване други страни в Европейски съюз, които имат нужда от него. Благодаря. Господин Енчил за минута и половина. Рапортор din partea grupului SD pentru... Благодаря, госпожо председател, като докладчик в сянка от името на групата на социалистите по доклада за миграцията от 61 към 62. Искам да поздравя господин Коелю за качеството на неговата работа. Също така искам да благодаря и на госпожа комисарият Малстром, тъй като сме свидетели на повишаване на прозрачността. Прозрачността е един проблем. Друг проблем е забавянето. Очевидно комисията е неспособна да представи конкретна дата за началото на миграцията. В момента не знаем дори дали проведените изпитвания са се овенчали с успехи. Има много несигурност по отношение на жизнеспособността на този проект. Европейския парламент има право да следи как се изразходват общностните фондове. Ето защо ние настояваме тези фондове да бъдат поставени в резерв. Това е мярка насочена към, сигурност, към сигурността. Парламента трябва да бъде консултиран по всички въпроси, свързани с 6-2, Тези проекти не бива да бъдат застрашавани поради липсата на политическа воля и прозрачност. Необходимо е получат, необходимо е да има ясна дата за въвеждането на системата. И аз ще говоря за Шенгенската информационна система. Най-напред бих искала да благодаря на господин Коелю за чудесната работа и да подчертая, че моята група от самото начало беше много предпазлива, тъй като многото въпроси, свързани с защитата на данните, сега се оказва, че 6.2 съвсем не е готова има много забавения, няма положителни резултати, дори няма консенсус за резултати от изпитванията. Франция, Австрия и Германия смятат, че те не са успешни. Според нас докладчикът е прав в, това, че трябва честно да признаем, че сегашният проект може да се провали и да необходимо да обсъдим альтернативи. Също така да видим на какво се дължи този провал. Ако трябва да се инвестират о, допълнителни 30 милиона, парламента трябва да разполага с необходимата информация, за да вземе информирано решение. Що се отнася до а, клаузата за изтичане на срока на действие. Разбира се, необходима е известна гъвкавост, но са ни необходими ясни критерии за гъвкавост и да реагираме бързо и гъвкаво, ако нещата вземат неблагоприятен обрат. Госпожа Ерст за минути и половина. Благодаря. Ще се изкажа по отношение на ШИС. Това е една политика, която трябва да се оповава на реални факти. И ето защо трябва да имаме предвид, че изпитванията, свързани с ШИС, претърпяха неуспех. Предложените от а, комисията мерки за миграция от 6.1 към 6.2 няма да бъдат постигнати дори и от правна гледна точка. Това е мнението и а, на Германия. 90 милиона евро бяха прахосани за тази система. Ние не искаме е, срока да бъде удължен до 2013 година. Трябва най-накрая да се сбогуваме с тази система и да помислим за альтернативна система. На второ място, левите изразиха критика по отношение на системата. има също и така вмешателство в тази система от страна, дори ако искате, и на тайните служби. Данните се смесват и а, това не е добър знак. Събират се биометрични данни и, друг, и други видове данни, което не е целесообразно. Благодаря Следващия оратор е господин Месър Шмидт, но той не е в залата. Тогава дам думата на господин Яколино. Господин Яколино за две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Трябва да изразим солидарност с държавите членки. Необходима ни е политика, която да координира миграционните потоци. Всичко е част от един общ план за сътрудничество в международен план по отношение на бежанците. Разбира се, че ще е добре да участва гражданското общество в целия този процес, защото по този начин бихме могли да помогнем и на работата на нашите служби, които се занимават с това. Имаме конкретни цели, те трябва да бъдат постигани с конкретни стимули и, разбира се, надлежно стимулиране и финансиране. Също така е необходимо да има и разпоредба за здравна защита, за да може хората, които са болни, пристигат в определени държави да получат здравна помощ. Подобряването на системата би трябвало да ни даде по-добра проследимост и възможност за събиране на семейства. Държавите членки трябва да работят заедно по този въпрос, за да може процедурите да бъдат оптимизирани и да заработят бързо. Искаме една по-плуралистична Европа, която да взема предвид всички усилия, които а, вземат а, особено държавите в Южна Европа, които работят със своите партньори. Европейският съюз трябва да подпише спогодби за сътрудничество. Например, наскоро имаше едно с Либия и Нигер. Това е единственият път напред. Бихме могли да се придвижим към една политика на солидарност, която да е политика на истинска солидарност между държавите членки, що се отнася до управлението на миграционните потоци. Минута. Госпожа Белова за една минута. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Искам да благодаря колегата Тауер за неговата работа в областта на политиката, свързана с беженците. Съжалявам, че половината от държавите членки официално вече има програма, свързана с презаселване. Няма обаче добро сътрудничество между държавите членки и по този начин разходите се увеличават. Това може да доведе до следното, а именно тази идея, тази инициатива да се окаже непривлекателна. Европей... Ние като европейци можем да създадем една хубава, атрактивна програма за презаселване. Трябва да създадем и фонд, който да е свързан с средства за подпомагане на бежанците. Може и на централно ниво да се координират действията, свързани с оказване на подкрепа на бежанците. Следващия оратор Господин Тарн, за една минута. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които се занимават с тази безкрайна, безконечна история 6-2. Постоянно имаме увеличаване на разходите, постоянно има закъснение с а, сроковете и това ви показва колко добър менеджер беше господин Барозо като председател на комисията при предишния си мандат. Какви са уроците, които можем да извлечем? а, свързани с тези проекти. Създаването на една такава агенция, която да се занимава с. А, управлението на ШИС, мисля, че ще е добре да бъде разположена в Талин. С друга страна, те могат да се координират с, с службата тук в Страсбург. По този начин няма да има монопол и ще има интеграция на отделните държави и ще се гарантира сигурността на данните. Обеден съм, че госпожа Малстром може да разреши тези сложни въпроси, свързани с ШИС. Благодаря. Благодаря на колегата. Следващия колега, който има думата е Диес Демера за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратичко. Първо искам да поздравя господин Коелю. Процесът трябваше да свърши до 30 септември. Трябваше да работим много бързо преди да изтече срока. Предложението на комисията съдържа определени конкретни данни и премахва е, клаузата за удължаване на срока. Би трябвало, според мен, да имаме една предварителна е, разстановка във времето, която евентуално да бъде е, увеличена. Не смятам обаче, от друга страна, че парламента не би трябвало да има възможност за надзор. Ние трябва да бъдем информирани какви са резултатите от изпитванията. Това е наше право. Подкрепям предложенията на докладчика и становището на Сметната палата при неуспех на системата. Искам да поздравя господин Таварес за неговия доклад също така, като че ли наистина няма солидарност в Европейския съюз по този въпрос. Трябва много внимателно да подхождаме към финансова подкрепа, която се дава на държави членки, които са станали страни домакини на беженци за първи път. Смятаме, че тези мерки изискват предварително финансово проучване. Госпожа Гион за минута и половина. Скъпи колеги, желанието, което изразихме за промяна в фонда за беженците, е темата на моето изказване. Аз искам да благодаря на докладчиците. Вотът за фонда хвърля светлина върху необходимостта на държавите членки да направят всичко възможно да преодолеят слабостите в много от страните и да се повиши капацитета за прием. бежанците често просто ги търпят в страните и те живеят в трагични условия. Това ще се влуши, ако не намерим бързи решения. Трябва да осигурим сигурност за тези лица, които често са уязвими. Фондът трябва да се използва по ясен начин. Трудно ще бъде да отговорим на предизвикателствата. Е, много се радвам, госпожо комисар, че вие проявявате воля. Накрая, интеграцията на бежанците е един от, е, една от основните предпоставки за успех на това начинание. Ето защо нашият парламент е, трябва да се произнесе за промяната в условията за използване на фонда за бежанците. Господин Обърман, за една минута. Благодаря, госпожо председател. В много държави членки, дори в Австрия, въобще хората не са наясно какво да правят с тази програма. И как ще стане при да се съществи програмата за презаселване на новите бежанци. Как ще може бежанците, които стигнали до Украина, да бъдат а, извозани до Европейския съюз? И по време на една економическа криза можем само да вдигаме рамене при една такава ситуация трябва да се помисли е, за снабдяването с е, основни храни и услуги на е, тези бежанци. Разбира се, трябва да откликнем на нуждите на бежанците, но не можем и да отворим широко и безрезервно вратите за тях си. Трябва да има една последователна политика за реадмисия на бежанците. Дебатът приключи. Сега преминаваме към процедурата за спостан... спонтанни изказвания. Имаме 5 минути на разположение и първият оратор е господин Лухан. Да, ето го. Implicarea е, comunității europene în domeniul azilului are ca principiu de bază asigurarea unui nivel sporit е фонда за беженците се основава на идеята за солидарност между държавите членки. Една обща европейска инициатива е много важна и именно за да се използва по оптимален начин този фонд трябва ни солидна, устойчива програма, която да осигурява истинска солидарност. Необходима ни е законова рамка, за да сме сигурни, че държавите членки ще положат усилия за интеграцията и приема на беженците. Ние с мерките, които приемаме, трябва да покажем истинска солидарност към проблемите на беженците и ще насърчим държавите членки да участват в това начинание. Ще ви помоля да се придържате към времето за изказването една минута. Господин Маринеско. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да започна с една бележка, която засяга моя колега в ляво. Мисля, че същото може да се каже и за унези, които а, и би трябвало да върнат в страните. На мен ми се струва, че, че трябва да попитаме комисията какви ще бъдат последиците от присъединяването на страни, които все още не са членове на шенгенското пространство. В момента комисията не може да ни даде точна дата за влизането в действие на 6.2. Очевидно има нужда от допълнителни разходи и инвестиции и ако успеем да използваме а, планът за 6.1 и 6.2, е необходимо да осигурим по-добро управление на средствата. Господин Шмидт има думата. Øh, Благодаря, госпожо председател. Преди една година ние всички се намирахме а, в центъра на нашите предизборни кампании. Знаем, че много страни засегнаха до голяма степен въпроса свързан с присъединяване към шенгенското пространство. Беше засегнат въпроса и за липсата на достатъчен контрол по границите, проблемът с иммиграцията. Сега става въпроси за България и Румъния, които трябва да бъдат включени в сътрудничеството, свързано сътрудничеството в рамките на 6 2 кой трябва да се занимае с въпроса за солидарността. Тук има злоупотреби от страна на държавите членки. Трябва обаче да покажем солидарност към гражданите, които страдат от тази политика пред Европейския съюз. Следващия оратор има думата. Сеньор президенте, до... Благодаря, госпожо председател. Ние имаме нужда от обща политика за беженците, както и една стратегия за презаселване, защото така ще гарантираме правата на човека, а в същото време ще успеем да контролираме нелегалната миграция. Благодаря и на докладчика и на госпожа комисаря Малстрем, защото сега имаме един много ценен инструмент. Инструмент особено важен за страни като Италия и всички средиземноморски страни, защото до момента ние не можехме да се надяваме на солидарността на държавите членки в това отношение, нито пък можехме да очакваме еднакво споделяне на тежеста. Затова смятам, че тази политика трябва да бъде подкрепена и то с необходимия бюджет бюджет. От друга страна обаче трябва да разгледаме добре надлежни, е, настоящите програми, за да можем да идентифицираме добри практики. Сега по отношение на правата на човека. Според мен трябва да дадем приоритет на малолетни, непълнолетни, уязвими хора, жени, които са били експлуатирани или пък е, жертви на насилие и жертви на, а, е, генитални, а, е, на генитално насилие. Следващия оратор. В момента Европейския съюз не разполага с достатъчно средства. След 750 милиона евро трябва да се отпуснат и допълнителни средства за бежанци, но от друга страна по политиката за реадмисия и за укрепване на контрола по границите не а, са достатъчни. Трябва а, допълнително и да се отпускат по 6000 евро за всеки един бежанец, прият до съответната държава членка. Ако искаме да подкрепим населението на Европейския съюз, то тогава трябва да се борим с демографския проблем и ниската ръждаемост в Съюза. Нека да се прилага правилно конвенцията, свързана с защитата на беженците, а не да ам, оказваме подкрепа на економическите, на беженците а, по економически причини. Благодаря ви. Благодаря, колеги. А, има още трима колеги, които искат да вземат думата. Аз ще им дам думата, въпреки че превишихме времето си. Господин Паска, моля ви за по-малко от една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се изкажа по отношение на ШИС. Тази система от години се подготвя, изгражда и средствата, които бяха вложени, не оправдават резултатите. Въобще не се знае тази система дали може да функционира, дали въобще е от полза за Европа и въобще не знаем на къде да поемем. Трябва да бъде изготвен законодателен акт в областта на незаконната иммиграция. Трябва да има законодателство свързано с подаване на заявление за представен статут за беженец както и за предоставяне на обежище. Трябва да не се допуска намаляване на, на сигурността и трябва да се погледнат и мотивите, по които ам, беженците напускат родината си. С колегата ми преди малко говорих, казва следващия оратор и искам а, да се изкажа против увеличаването на средствата за секретарята в размер на 1500 евро. Трябва да се извърши една оценка и след това да се вземе решение за този транш от допълнителните 1500 евро, тъй като това ще е в отежнение на данакоплаците. Председателя казва, вие не се изказвате по актуалната точка. Ние говорим в момента за 6. Съжалявам, каза председателя, прекъсва оратора. Не е възможно да говорите по тази тема и така продължаваме. Последният оратор, господин Бори, за една минута. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pogratulować kolejnych udanych spraw. Искам да поздравя докладчиците, особено господин Коелю. Днес не можем да се откажем от системата 6.2. Тя е необходима за, с интерес на сигурността и безопасността. Ние новия визов кодекс предвижда събирането на биометрични данни. СИС-2 ще позволи бързата проверка на данните, така че от гледна точка на сигурността ние не можем да се откажем от работата по 6.2. Искам да ви напомня, че съвсем наскоро ние приехме мерки, за движение в шенгенското пространство. Надяваме се, че комисията ще предприеме съответните действия. Сега, преди да дам думата на докладчика, госпожа Малстрел. Благодаря на всички евродепутати за подкрепата, за коментарите по тези наистина различни, но много важни теми. Ще започна с 6.2. Аз наистина трябва да кажа, че това беше една изключително дълга сага, която и продължава. Темата е сложна, трудна. Наистина имаше неща, които сме можели да направим по-добре в миналото, но откакто аз се занимавам, се опитвам по много прозрачен начин и щателен начин да работя по този въпрос. Ние следваме пътната карта, описана от съвета. На последното здание на съвета имаше определени заключения, имаше държави, които бяха скептични, но в крайна сметка одобриха съответните препоръки и одобриха и първите изпитания и техните положителни резултати. Сега трябва последната спецификация на държавите членки да бъде уточнена, за да се отговори на техните оперативни изисквания и също така да се заложат реалистични срокове. На 3-4 юни с министрите ще предложа да се обсъди тази тема и тогава, след лятото, ще направим допълнителна оценка. Надявам се е, през целият този процес да работим много прозрачно с докладчика и целият Европейски парламент. Присъединяването на България и Румъния ще стане с 6-1 за всички, с One for All. И междувременно този процес тече. Подготвяме се за второто изпитване тази есен. До тогава държим всички канали отворени, имаме резервен план за бъдеще, надяваме се да не се стига до него, но а, си сътрудничим по въпроса. Искам да благодаря за вашата подкрепа, господин Коелю също и искам да гарантирам оптимална прозрачност от страна на комисията към Европейския парламент. По отношение на презаселването, съгласна съм с господин Бозотил. А, да, това съществуваше и в миналото, но сега се опитваме да съберем всички ресурси на държавите членки на едно място и да ги насърчаваме да работят заедно в глобален план, за да облегчим напива в определените беженски лагери, когато възникнат хуманитарни кризи. Искаме държавите членки да използват по-интелигентно тези средства и да координират това с ВКБОН, за да може и на глобален план наистина да помогнем на тези хора, които се намират в ужасяващо положение. Миналата година 745 000 души са имали нужда от презаселване според данните на ООН. Нуждите са огромни. Всички са съгласни с целта на този фонд. Надявам се да се разберем и по процедурата скоро, така че предложението да бъде прието без повече забавения. Някои от вас споменаха също така вътрешната солидарност. Това е малко по-различна тема, макар че тя е свързана с основната. Наистина има нужда от такава вътрешна солидарност. Европейската комисия направи предложения в това отношение. Предложихме, например, един механизъм в регламента Дъблин за временно прекратяване Направихме една служба за подкрепа, която ще работи в Малта тази година, ще започне да работи в Малта от тази година. Има още един пилотен проект. Ще се опитаме нещата да станат наистина по-постоянни, да не са временни, но в крайна сметка всичко зависи от желанието на държавите членки. Комисията ще разгледа всички тези въпроси и ще най-общо ще разгледа всички механизми за вътрешна солидарност между държавите членки до година. Това е много важно. Благодаря на господин Коело, на господин Таварес и на господин Алваро за работата по тези важни теми. Очаквам с нетърпение да работим отново по тях, за да завършим тази тема. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на двамата докладчици. Господин Коелю за две минути. Президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за топлите думи. Госпожо комисар, парламентът знае, че вие сте наследили всички тези проблеми и ние разчитаме на вашите интелектуални способности, за да се разреши този проблем. Много се радваме, че поставихте толкова силен акцент върху прозрачността. Що се отнася до графика и сроковете, лошо ще бъде, ако нямаме крайен срок за миграцията, защото разширяването на мандата на комисията не е добър сигнал. Мисля, че ние трябва да се съобразим с графика, определен от парламента. И ако това не може да стане, тогава можете да помолите парламента за продължаване. Но разширяването, продължаването на мандата на комисията е много лош сигнал. Вашата идея за съвет за цялостно управление на програмата – Разбирам вашето колебание е, за ограничаване на мандата му. Мисля, че текстът на парламента може и да не съответства на първоначалното предложение на комисията. Според първоначалното предложение в съвета за цялостно управление на програмата ще участват и други членове. Защо да могат да участват е, комисията и държавите членки, а не и парламента? Ние трябва да видим какви са гаранциите за прозрачност. Господин Тавареш има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че има желание да се работи по Презаселването на бежанците. Миграцията е труден проблем в Европа, но рядко се предлага ясно решение. Всеки, който е бил в беженски лагер, знае, че колко е тежка ситуацията – мисля, че ние бихме, би трябвало да преодолеем проблемите, особено като се има предвид факта, че бюджетния ред не означава програма. Също така, средствата трябва да се изразходват по най-ефективен начин, така че през заселването да се извърши по най-добрия начин. Това обаче ще предполага участието на неправителствените организации, местните власти, но има много бюрократични проблеми. Има детски беженски лагери, в които децата не могат да не ходят на училище. И трябва да се предприеме нещо. Много време минава преди държавата членка да одобри документите и мисля, че в нашите предложения ще могат да се преодолеят тези трудности. Службата за бежанци не, не е необходимо да разполага с много служители, но тя ще участва в координацията, в размяната, в обмена на добър опит – с действията си, които предприемаме, в крайна сметка ще направим така, че, не, че на беженците не се, няма да се налага да прекарат много време в беженски лагери. Председателката, приключваме дебата. Преминаваме към следващия дебат доклад на господин Алвеш специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на